Chers collègues, Скъпи колеги, Chers collègues, euh, nous avons une proposition. Euh. Тъй като господин Джамбаски току-що дойде, разполагаме с 30, 13 извинете, минути, почти 15 минути с други думи, за да разгледаме неговия доклад. Заповядайте, господин Джамбаски. Благодаря ви, ами, господин председател. Уважаеми колеги, ще припомня, че на 27 април 2016 година Европейският парламент и съвета приеха регламент на Европейския съюз 2016-697 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – и за отмяна на директива 95/46 на Европейската общност, общ регламент относно защитата на данните. Общият регламент относно защитата на данните ще започне да се прилага на 25 май 2018 година. Посоченият регламент изисква адаптирането на регламент на Европейската общност номер 45 от 2001 година към принципите и правилата, установени в Регламент на Европейския съюз 2016/679, с цел да се осигури силна и съгласувана рамка за защита на данните в Съюза и да се даде възможност за едновременното прилагане на двата инструмента. В предложението за регламент Комисията е определила необходимите промени за адаптирането на регламента към 2001 година – към общия регламент относно защитата на данните по справедлив и балансиран начин. Благодаря на колегите за усърдната работа по досието и за внесените нас 100 изменения, като ще откроя само някои от тях, а именно тези за определене на вида данни, които не следва да се прилага настоящия регламент, за категориите данни, към които трябва да се определя специално внимание при обработката, за прилагането на заложените в него разпоредби спрямо агенциите и службите, които имат свои вътрешни правила за обработка на данни. Настоящото предложение се отклонява от общия регламент относно защитата на данните по отношение на възрастта за изразяване на съгласие на малолетни и непълнолетни лица. Като аз и още няколко колеги сме коригирали текста, така че да заличим това необосновано разминаване. Децата са най- от най- сред най озвимите представители на нашето общество ето защо трябва особено внимание да се подсигури спазването и защитата на техните права във всеки един контекст. контекст. Вярвам, че след гласуването на 28 септември ще представим на бъдещата комисия по граждански свобода, свободи, правосъдие и вътрешни работи един конструктивен текст, който ще поставя на първо място интересът и защитата на правата на гражданите на държавите членове на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Много кратък бяхте наистина. Благодаря ви. Кой иска думата? Господин Аксел Вост. Аз също ще се опитам да бъда кратък. Най-напред благодаря ви, благодаря за доклада и благодаря за размишленията, които споделихте с нас. Искам да се спре на няколко точки от гледна точка на НП, важно е да има пропорционалност в член 9, абзац Б. Това, тази пропорционалност трябва да бъде а, задържана, да не се говори тук за публичния интерес. Тоест, пропорционалността за нас е приоритетна. И ако докладчикът желае, може да ви предложим една формулировка. На следващо място, това, което ни е важно, е разликата между административни и оперативни данни. Особено, що се отнася до наказателното право, т.е. когато става дума за Евроюз и Европол. Мисля, че там трябва да направим тази разлика. Освен това, дали трябва да има парични глоби, това трябва да се помисли, дали е разумно една обществена институция да налага парични глоби. Това засяга в крайна сметка друга институция. И би било хубаво, когато говорим за общия регламент, трябва отношенията тук да са много ясни. Комисията, предложението на комисията не е съвсем идентично в формулировките с това, което се казва в общия регламент относно защитата на данните. Благодаря ви, господин Фос. Има ли други изказвания? Госпожа Регнер? Не. Госпожа Бержерон? Не. Не. Господин Джамбаски, имате думата отново за заключения. Може би комисията също трябва да попитаме дали иска да се изкаже. Ето там сте вие. Искате ли да вземете думата? Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, както и предишните оратори, ще кажа, че това е много важна тема за комисията. Трябва да има последователност между предложенията, свързани с европейските институции и регламента за защита на данните. Ние може да имаме разлика единствено при завишената защита на гражданите с влизането в сила на новия регламент, след като се замени регламента, който се е прилагал 15 години. За нас това е принципен въпрос. На национално ниво могат да се налагат глоби на обществените органи би трябвало Европейската комисия също да даде пример и да не бъде изключена от обхвата на подобни санкции и глоби. Благодаря. Благодаря заключенията на господин Джамбаски. Благодаря за направените коментари. Ще ги разгледаме с интерес и ще се образим с тях. Благодаря. Eh Благодаря ви. С това приключваме тази точка. Имаме още няколко минути, може би 5 минутки преди да започне гласуването. Ще трябва да изчакаме просто, защото го бяхме обявили за 10 часа. Уважаеми колеги, сега продължаваме с гласуването, както вече и казахме. Надявам се, че колегите ще вземат местата си. Нека ви напомня, че гласуването по доклада на госпожа Ферара е отложено за 28 септември тогавашното заседание на комисия Юри. Така че започваме с десета точка. Това е доклада на госпожа Регнер. Веднага служете картите в машинките, за да бъдете готови, ако има някакви колебания. Okay. Est-ce que vous avez entendu l'interprétation? Чухте ли превода на английски язик, тъй като ми казват, че не е имало превод на английски язик? Чухте, добре, следователно работи да започнем гласуването доклада на госпожа Регнер, 32-ро изменение за против въздържали се Извинявайте, казва председателя, тъй като залата е огромна и не ви виждам заради слънцето,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 Кой е въздържал се? Приема се. Изменение 6 за. Може би ще е по-добре да гласуваме електронно. То кой е против? въздържали се, приема се. Изменение 7 за. Това всъщност е 7, 35 и 36 блок. Първо 7 и 35 за. Добре, да гласуваме електронно. Чудесно. Заповядайте. Гласуваха ли всички? Не, не са гласували всички. Гласуваха ли всички? Вие до госпожа Регнер? Добре. Край на гласуването. Приема се. Изменение 36. Не, всъщност то се е гласувало амблок, казва председателя 34. Отпада, казва председателя, компромис 1. Електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Още един глас ни трябва. Тума на въте. Левате клю. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Още един глас ни липсва. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 12. Докладчика иска ли думата? Не. Добре. Гласуваме. Моля, гласувайте. Още два гласа чакаме. Още един. Край на гласуването. Приема се. Заповядайте. Извинявайте, няма нужда да гласуваме електронно, защото много чакаме така. Е, вие сте прав. Няма задължение да се гласува но ние трябва да проявим любезност и мисля, че е любезно да изчакаме всички да са гласували. Но разбира се, ако вие не желаете, аз нямам нищо против. Alors, on, on, on m'indique que si un député ne veut pas participer... Обясниха ми, че ако някой не желае да гласува, той трябва да изтегли картата си, но това пък блокира машината. Няма проблем, нали? Продължаваме нататък. Изменение 43 не 42 поправя се председателя. Всъщност то отпада 43. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Из компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 21, моля гласувайте. То отпада, извинява се председателя. Изменение 22, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 4. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се компромис 5. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. Изменение 29. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 28. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Край, а, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега поименно гласуваме становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, нека поздравим госпожа Регнер. Сега преминаваме към втория доклад, който отново е на госпожа Регнер. Готови ли сте? Изменение 42. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. Изменение 43. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. Изменение 9 и 44 заедно. Моля, гласувайте. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 10 и 46, заедно с 47. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 45 отпада. Компромис 1. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. Изменение 50. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. Изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15 и 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 и 55 блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18,56 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19.57 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25 и 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 31, казва председателя, не, то всъщност отпада. Изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения 4 и 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 и 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И накрая окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се чистито госпожо Регнер. Преминаваме към доклада на господин Хрисогонос. Готови ли са всички? изменения 35. Давам думата на господин Буда. Устно изменение или не, господин Фос. Представлявам господин Буда, който има предложение за изменение. То е устно, устно към изменение 23. Sentencing да се замени чрез conviction. Това е устното изменение. Pas d'opposition няма възражение, добре. Гласуваме 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се изменение 39. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 44. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 46. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 47. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 49. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Моля, гласувайте. Няма проблем, нали? И тъй 51, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Моля, гласувайте. Приема се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По-добре. 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение. Курт. Мисля, че има проблем. В изменение 55 е записано, че 55 отпада, ако 55 е прието. Има някаква грешка тук. Силно говорите за 56, нали така? Защото така пише в списъка за гласуване. 55 отпада, ако 55 е прието, а това е 55-то изменение. Е, Скъпи Антонио, точно така. И тъй като отхвърлихме 56, гласуваме 55. Изменение 55, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 61. Моля, гласувайте. 61 и 11. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 63. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 64. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 65. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 68. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 69. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 70. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 71. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 78. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Преминаваме към 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 82. Моля, гласувайте. 82 отделно. Край на гласуването приема се. 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15 устно на господин Буда, представено от господин Фрос. Mike, Mike, please, uh, Axel. Um, Sorry, this is an amendment. Това е изменение към 15-то. 15-то изменение. Следните думи трябва да бъдат добавени в края на текста. Това би създало укрепена правна рамка на Съюза като така ще може да се справим по-ефикасно в борбата с финансирането на тероризма и намалим заплахата от терористични организации, като така ще им стане, ще стане по-сложно за тях да финансират терористичната си дейност. Merci, merci de... Благодаря за уточнението по устното изменение на господин Буда. Нека го гласуваме. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се. Ако ми позволите, трябва да се върна назад, защото ми казва, че не сме гласували 83-то изменение. Не, аз мисля, че 83 гласувахме, казва председателя. То беше отхвърлено. Добре, всичко е наред. След 15-то имаме 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Приема се 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 19. Съвместимо с 18. Край на гласуването. Отхвърля се 19. Моля, гласувайте. Oui, mais on l'a présenté comme un vote séparé. Аз виждам, че отделно се гласува, казва председателя. То е съвместимо. Гласувайте 19. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23. С устното изменение на господин Буда за него говори господин Фос. By... Думата sentencing трябва да бъде заменена с думата conviction. But... Чудесно. Да гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 устно по същия начин господин Фос. Uh, Устното изменение към 25-то изменение. поддържаме устното изменение, там където има разминаване между правните дефиниции и държавните членки, що се отнася до състава на правонарушението, но тези разминавания не са основен проблем при трансгранично сътрудничество. Мадам Реда? Uh, to госпожа Реда. Ние предпочитаме да се гласува по първоначалния текст без устното изменение. Est-ce que je dois vous consulter sur le rejet de l'amendement oral, puis ensuite sur le fond, ou bien un seul vote de toute façon Дали трябва да гласуваме само веднъж или първо по отхвърлянето? Добре, нека да гласуваме по изменението. Просто по 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря. 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 29. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И окончателно гласуваме становището. Предходното изменение беше отхвърлено. Гласувайте по цялото становище. Приема се. Честито, госпожо Регнер. Всъщност аз поздравих госпожа Регнер, казва председателя, докладчика е господин Хрисогонос за което се извинявам. Не искам да засавам госпожа Регнер. Nous passons au point 13 sur euh, la base. 13 точка. Правно основание. Нека гласуваме. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се. Et nous passons au point suivant non, des votes. Преминаваме нататък. Последното гласуване, каза председателя. И се поправи това е гласуването по преработките. Тук докладчик е господин Машталка. Преди това бях аз, но сега е Машталка. Не знам дали той иска думата. Les deux, oui, les deux sont de M. Mastalka. Alors... Всъщност, и двата следващи доклада са на господин Машталка, но започваме с 14-та точка. Край на гласуването. La machine bug. Alors... Сега пък машинките ни изневеряват, ще трябва пак да гласуваме. Благодаря, че имате добрината да го направите. Край на гласуването. Приема се. И 15-та точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Честито този път на господин Машталка. Благодаря, че гласувахте електронно. Така беше по-лесно. И сега с много кратка пауза преминаваме към следващите точки. Благодаря ви. Merci. C'est un sport. Hein. C'est un sport pour nous. Merci. Merci. Chers collègues, si vous voulez bien, comme nous avons pris un peu de Ако нямате нищо против, скъпи колеги, продължаваме с 16-та точка. Мисля, че госпожа Реда иска да заснеме своето изказване по време на дебата, ако нямате нищо против. Uh, ако няма възражения, има член от зелената група, който ще заснеме изказването, ако разбира се няма никой, който да е против. Допитвам се до колегите. Има ли някой, който да има възражения изказването на госпожа Реда да се запише? Е, госпожа Реда, имате много приятели, никой не е против. Наистина ли има някой нещо против? Не, разбира се, че не. Колегата Вилкин има думата. Консидерация sur les 330 amendements. Имаме много изменения. 303. Господин председател, благодаря ви. Става дума за 323 изменения, които са постъпили. Те показват колко е колко различно се възприема цифровото бъдеще. Благодаря ви за измененията. Що се отнася до противоречивия член 2, някои колеги предлагат той да се заличи, а други предлагат да се разшири принципа. Има изменения, които се подкрепят от много колеги, които са за разширяване на принципа от член 2. Освен това, становищата от Итре, Имко и Култ, тези становища ни казват, показват, че има възможност за много различни компромиси. Искам да използвам възможността да ви кажа какви са моите червени линии при доклада. Опростения достъп до излъчване чрез интернет е централният елемент за осъществяването на вътрешния цифров пазар. Една тема, която е много важна, е темата за фалшивите новини и качествения журнализъм. Трябва да защитим нашите демократични ценности. Колеги от НП аргументират последния начин. Трябват ни укрепване на частните издатели. Трябва да ги защитим и да ги защитим против фалшивите новини. И аз се питам, къде е в крайна сметка разликата със съществуващия регламент? Тъй като там се казва, че различни документации, излъчвания от държавните телевизионни станции, радиостанции са добавена стойност за нашето общество. Ето защо ни трябва е, огромен, неограничен достъп до информация. Но в крайна сметка не е само цел свободния поток на данни. Става дума и за укрепване на разбирателството между държавите. И ако в една страна има ограничен достъп до медии или се, има ограничение на свободата на изразяване, виждаме колко важно е да има достъп до информация от други страни. Мисля, че достъпът до информация не подлежи на съмнение и тук нашият регламент може да даде голям принос. Ние се насочваме чрез този регламент към младите европейци, които ползват главно интернет потребителското поведение се променя от линейното предаване към интернетното получаване на новини. Естествено, разбирам опасенията на творците и на творческата индустрия, познавам тези опасения, зная колко са важни те, и аз ги взимам на сериозно. Затова трябва да има увеличаване на хонорарите, трябва да се помисли за клаузи за медиите, за форум шопинг. Приключвам. Мисля, че цифровият единен пазар крие огромен потенциал за растеж и смятам, че този регламент ще е от полза за мълцинствата да подобрят употребата на своя мълцинствен език. Освен това, смятам, че ще имаме смеща с комисар Анцип и комисарката Вестерхакен. Ще говорим за казуса Скай. Извинявам се че кръгът трябваше да е ограничен. Докладчиците в сянка няма да могат да присъстват, но ще бъдат запознати с а, резултатите от тази среща. Резултатът е, че няма връзка между казуса Sky и, резултат, и регламентът. И геоблокинг ще продължи да съществува. Сега искам да попитам комисията две неща. Най-напред. Почти всички политически групи в своите изменения искат да се реши техническия процес на директните инжекции. Ще се радвам, ако комисията може да ни даде оценка на тази тема. Има аргументи, че всъщност тук, се става, че тук става дума за национален проблем – Вторият ми въпрос. Също към комисията. Клаузата за възнагражденията ще въжи ли и за радиоизлъчванията и радиостанцията? Благодаря на докладчиците в Сянка и благодаря на всички колеги, които подадоха предложения за изменение. Благодаря. Кой иска думата? Госпожа Реда. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, ich möchte mich bei dem Bericht... Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добрата работа. Наистина тази тема е много важна тема. Тя е изключително актуална. Ето, миналата седмица получих много имейли, писма, които ми казаха, аз съм във Франция и бих искал да гледам дуела в Германия между канц... кандидатите за канцлер. Не може. А, освен това, имаше пресконференция на канцлерката Меркел. Тази, тази пресконференция можеше да се гледа от интернетната страница на, министр... на Бундестага, но не и от други страници. Така че имаме проблеми. Имаме проблеми, които понякога не засягат правата на филмовата индустрия. Просто европейците не могат да ползват съдържание през граници и не могат да се информират за това, което става в политиката. Независимо какво, дали сме а, французи или немци, ние всички искаме да знаем какво се случва във Франция, например, или в други страни. Хубаво е, когато, освен това, когато хора от други страни искат да следят политиката в Германия, например, но в момента имаме бариери, бариери, които не са необходими при филм, филмовата индустрия, при култу, в културата има, има също проблеми. Ето, например, германски младсинства в Белгия или в Дания не могат понякога да имат достъп а, до съдържание на немски, дори и да искат да платят. Понякога едно съдържание се разпространява комерциално в една или две страни. И ако човек случайно не живее в тези страни, няма шанс легално да има достъп до това съдържание. Това е и загуба за филмовата индустрия. Така че лингвистични малцинства или пък хора, които учат езици, и са в друга страна, а не в страната на езика, нямат друг начин, освен да се опитат нелегално да достигнат до съдържанието, от което имат нужда. И това е в ущърп и на хората, които правят филми и правят е, и създават творческо съдържание. Затова смятам, че подходът на докладчика е добър На мен ми харесва широко обхватния подход. Аз бих го подкрепила. Според мен е важно да имаме и предлагано съдържание, ориентирано към младите хора. Искам да се спра на някои конкретни изменения. Например, правата на операторите. Тук съм съгласна, че трябва да има технологична неутралност и то е, поради следната причина. Не може да се обясни на хората, защо някои неща са достъпни по кабелен интернет, но не са достъпни чрез е, по телефона. Те в крайна сметка са платили. Това е целта, която преследваме с пресонимостта на интернет съдържанието. Сега за директната инжекция – аз не смятам, че, това, че материята трябва да е регулирана на всяка цена. Аз предлагам конкретни правила. Но смятам, че тези правила могат да бъдат проблематични, защото тогава ще става дума за нова дефиниция на излъчването. Дори излъчването в публичното пространство би било проблематично, ако в два законодателни акта имаме различни дефиниции за един и същ феномен. Така че директните инжекции мисля, че трябва да са предмет на, опред... на, на допълнителни размишления. Ние в Имко казахме, да, тези директни инжекции са покрити от публичния сектор, но от друга страна се оказа, че не става дума за публични излъчвания. Сега за форум шопинга, за търсене на най- благоприятните условия. Смятаме, че възнагражденията е важен въпрос, особено, що и те трябва да бъдат зависими от частотата на излъчването и достигнатата публика. Но когато говорим за публичния сектор, и за свободни лицензи, то тогава е, дадено съдържание би трябвало да е свободно достъпно. И накрая за форум шопинг. Мисля, че проблемът съществува наист... не, не съществува наистина. В крайна сметка, това би трябвало да означава, че една радиостанция на базата на онлайн права може да смени седалището си в друга страна. За мен това не е ясно. Аз имам изменение 263, което съм подала, то е именно по тази тема. А, според мен, възможни са, да се, възможни са проблеми да се появят за радиостанции, които искат да обслужват повече от една страна. Това може да има негативни последствия за подобни радиостанции. Така че трябва да сме внимателни тук. Благодаря на докладчика. Надявам се да приемем регламента колкото се може по-бързо, защото това би било добавена стойност за всички, които ползват интернет в Европа de votre exposé. Благодаря ви за изказването, господин Фос. Благодаря, господин председател. Аз е, представям нашата докладчица госпожа Ниблер от НП. От името на госпожа Ниблер искам да благодаря на докладчика за конструктивния и отворен подход – това е доста противоречив регламент наистина. Госпожа Ниблер обаче иска да направи следните забележки и е представила също така определени изменения. Всички в залата сигурно не са изненадани, че госпожа Ниблер смята, че предложението, така както е в момента на комисията, е излишно нямаше конкретни обяснения как ще изглежда приложението на регламента на практика. Принципа на държавата на происход а, зависи от фактора време. Ние може да разберем, че при новинарски излъчвания ще е трудно този принцип да се приложи. и Имам предвид изменение 23432. В ИТРЕ тези изменения бяха прияти. Има изменения, които искат разширяване на обхвата. Това са изменения като 181 и има определени а, изменения на приемпила. Тя е против тези изменения. Има изменения, които говорят изменения от 264 нататък към член 3 както и определени изменения в преамбюла, тя е против тези изменения също. Госпожа Ниблер смята, че една установена система се застрашава, когато говорим с трудни партньори. Мисля, че тук има нужда от допълнителна дискусия. Тя се радва обаче на конструктивния обмен на мнения с докладчика и докладчиците в сянка от поли... другите политически групи и с интерес очаква бъдещата дискусия. Сега нещо от мое име искам да добавя. По принцип, смятам, че тъй като е, този, тази директива е много противоречива, трябва да вземем предвид нивото на лицензите, реше, решенията за лицензите и решенията за отговорността трябва да бъдат взети предвид. Моето мнение е, че обхватът трябва да е все пак в някаква степен ограничен и трябва да се направи разлика между частни медии и, и публични медии. Във втората част имам чувството, че обхватът, приложното поле трябва да е колкото се може по-ограничено – Има компромис, който говори за едно такова ограничение, но сега дали трябва да се занимаваме само с публичните медии, не зная. Трябва да се помисли как могат да бъдат формулирани тези разлики между частните медии и публичните медии, какви са интересите, какви са финансовите модели. Всичко това трябва да се оцени. Освен това, правото на договор, свободата на сключване на договор е, не бива да се ограничава, не бива да се ограничава правото за ексклюзивните права. Госпожа Реда вече каза, че трябва да се занимаваме и с директивата за блокирането. Това при регламента също трябва да вземем предвид, така че съм критично настроен към един член 5А. Мерси Благодаря ви, господин Фос. Заповядайте. Благодаря, председателю. На първо място искам да благодаря на докладчика за извършената работа до момента. Според мен текстът е една добра отправна точка за бъдещата ни работа. Обедена съм, че ако искаме наистина да имаме единен цифров пазар, както декларира Европейската комисия и дори председател Юнкер многократно, посоката трябва да е да се махнат всички бариери и да се спре блокирането на географски принцип. Тази практика дава възможност на някои дружества да сегментират пазара и това води до отрицателно въздействие върху конкуренцията и върху гражданите. Принципа на държава по происход, когато се преизлъчва определено предаване, всъщност ще даде възможност за единен пазар. Трябва да работим бързо по този законодателен акт, без да губим време. Времето е ценно. Трябва така да подкрепим гражданите и техните права. Сега по същество на предложението за регламент смятам, че идеята тук на автора да се разшири приложното поле е нещо, с което можем да се съгласим, тъй като върви в правилната посока. Такъв един подход ще даде възможност не само да се възползваме от новите технологии, което ще е отползва за МСП, но и да дисциплинираме различни феномени, които ще възникнат на пазара. Ще избегнем различни множествени неприятни развития. Много изменения предложих. Те също искат да разширят приложното поле. Говоря за онлайн сервисис и програми, които се излъчват само онлайн. Друг елемент е препредаване на програми по интернет, като се използват технологии, които дават възможност да се види колко хора ги ползват или ги гледат, без да има затворена система. Направих и предложения за определяне на така наречената контролирана среда. Те ще дадат възможност да се включат договори, които може да не са от паричен характер т.е. заплащането да е друг вид. Личните данни са много ценни и за това а, трябва да бъдат признати като ценност и като начин за заплащане. Що се отнася до преките инжекции, мисля, че най-добрата стратегия е да се види прилагането на регламента и след това да се реши, след като се направи оценка на въздействието, дали е нужно законодателство или не. И накрая две думи за възможността да се въведе правото на заплащане на авторите. Аз съм за опазването на правата на творците, но смятам, че въвеждането на това право ще създаде повече проблеми от ползи. Ще опазваме само а, известните имена по този начин. Създават се юридически проблеми, и се създава понякога пречка на така наречените от... произведения с отворени авторски права или свободни. Технически ще е некоректно да ги ограничаваме. Ние говорим и за директивата за авторското право тук. Не бива да забравяме, че само личните и основните права са права, които са задължителни, както моралните права на автора – Въвеждането на едно такова право за авторите обаче, според мен, трябва да бъде анализирано. Винаги ли трябва да говорим за максимизиране или оптимизиране на приходите? Не може ли да мислим и за нещо друго? Благодаря ви. Надявам се да работим в добро сътрудничество с докладчиците в Сянка и да постигнем полезен резултат с европейските граждани. Merci, madame. Фос, Благодаря, господин Фос. Искате ли да отговорите бързичко? Ich ähm, möchte ähm, gerne noch mal ein... Да. Искам да кажа нещо за разграничението и след това за медиацията. Първо, Обеден съм, че диференцирането във втора част е възможно, когато се сравнят интересите на, обществен... на обществените изчватели и на частните бродкастери. Мисля, че обществените такива искат също да препредават свое собствено производство – подобно на частните и тук може да се направи голяма диференциация, особено що се отнася до финансирането, когато се говори за собствено производство или продукт, произведен след подписване на договор. Друга сфера е свързана с медиацията. Има едно изменение, което е подадено по въпроса, но смятам, че то е непропорционално и не отговаря на целите, които сме си поставили. Сложно ми се вижда това. Госпожа Ниблер говори за това. Тя и в личен разговор говори за графика, за забавянето, колко ще струва забавянето, блокирането на географски принцип. Така че тук трябва да се внимава. Медиацията по принцип е нещо хубаво, но въздействието може да бъде много отрицателно. Исках просто да подчертая този момент а, и моля много да се внимава, когато се говори за това. да, аз мисля, че вие принципно сте винаги много предпазлив човек. Благодаря ви, госпожа Мери Ханибол. You, благодаря, председателю. Искам също да благодаря на докладчика, който седи до мен и който извърши отлична работа. Никога не е била лесна тази тематика. Ще започна с общи бележки за издигането на пречки и естеството на единия цифров пазар. Разбира се, че искаме единен цифров пазар и не искаме да изгреждаме това, което наричаме тук бариери или пречки. Те не са нужни. Да, но онези, които произвеждат съдържание, независимо какво е това съдържание, трябва да получават надлежно заплащане. Имаме нужда от една добра екосистема за продуциране и произвеждане на предавания, които да се качват онлайн, така щото европейските граждани, потребителите да получават такива програми и такъв тип информация, каквато искат и заслужават. Това трябва да бъде отправната ни точка. Това означава, че онези, които продуцират, произвеждат, е, правят е, тези програми, трябва да получават съответното заплащане, да има надлежна система и тя да бъде регламентирана. Интернет не е едно пространство отворено за всички, където всеки да си прави каквото си иска, или поне не би трябвало да бъде. Ако всички работят, те трябва да работят по приемлив начин. Имаме нужда от интернет, който да обслужва всички, който има определена форма, а онези, които са част от него, трябва да спазват определени стандарти и така нататък. Мисля, че това трябва да е основата за всички разисквания на единния цифров пазар и на нашата законодателна дейност. Смятам, че докладът подхожда точно така наистина, но има определени елементи, които аз бих подчертала. Блокирането на географски принцип винаги се споменава и е сложна тема. Водили сме много дебати, мисля, че сме постигнали добро решение. Аз имам проблем тук, защото BBC също упражнява такъв тип блокиране. Това го прави, защото те са обществени, обществена телевизия, за нея плащат данакоплатците в Великобритания, а не други. Така че има такива елементи, които са конкретни за конкретния бродкастър. Това не трябва да се подценява. Трябва да се вземат предвид конкретиките и детайлите. Тъй като не започваме от никъде, започваме от вече съществуваща система. Съществуваща система и то от много години. И за това смятам, че трябва да направим така, че принципът е, на териториална ексклюзивност е, да си остане за определени програми, и това е свързано и с държавата по происход. Фирми, които продуцират програми, филми, документални, игрални и така нататък, го правят, за да получат заплащане при продажба, ексклюзивна продажба на друга организация или излъчвател. Цялата ехосистема ще пропадне, ако отменим това. И резултатът няма да е свободния интернет, на който да се радваме всички, а ще бъде загуба на творческо съдържание – Нужно е да има териториална ексклюзивност, за да се направи така, че да получаваме добри програми, които хората искат да гледат, а продуцентите, творците да получават добро заплащане. Говорим за заплащане в интернет и ако няма надлежни начини за заплащане на хората, които а, изготвят това съдържание и го продуцират, няма да имаме съдържание. И това трябва да е в основата на всичко, което правим. Трябва системата да работи, това е очевидно, а за да работи хората трябва да получават добро заплащане. Това трябва да е един от основните ни принципи, говорейки по тази тема. В контекста на това искам да приветствам направеното а, от докладчика за цифровата инжекция. Това е важна стъпка за да имат добро заплащане на онези, които са титуляри на права. Сега, тук се споменават и изфабрикуваните новини. Изфабрикувани новини има, когато всеки може да излезе да си каже каквото си иска и да каже, че това е истината в кавички. Ако позволяваме прекален достъп, и прекалено голяма полза на интернет без надлежни процедури, това насърчава не само изфабрикуваните новини, т.е. и много сходни на тях неща. И би било ужасно, ако стигнем до момент, в който хората не вярват на това, което виждат в интернет. Аз мислям, че, смятам, че интернет е отличен ресурс. Аз познавам света преди интернет и знам как той промени живота ни. Трябва да направим обаче така, че той да продължава да е място, на което хората вярват. Приветствам направеното от Тимо. Надявам се дискусиите да бъдат добри, за да създадем баланс между потребители, продуцентски къщи, автори и всички в тази сфера да получават надлежно заплащане и да са доволни от случващото се. Мерси боку, мадам Благодаря ви, госпожо Ханибол. Всъщност, Тъй като аз в момента няма как да чета, но исках също да взема отношение, помоли госпожа Бержерон да прочете моето изказване, за което предварително и благодаря. Благодаря, с удоволствие ще го направя. Господин докладчик, скъпи колеги, ще бъда кратък, тъй като ми се струва, че всъщност на първото заседание на докладчиците в Сянка следващата седмица в Страсбург ние ще имаме възможност да навлезем в подробностите. Аз съм против приложното поле, аз съм против принципа за плащане в страната по происход, защото това нарушава принципа за териториално приложение на авторското право но ние можем да стигнем до компромис по изменение 250, което съм представил. Би трябвало да се работи едновременно. А по преките предавания мисля, че е важно да имаме затворена верига и отворен интернет при тези предавания. В този случай услугата се предоставя на абонатите за нея. Накрая, аз съм абсолютно против тъй наречения форум шопинг или подбирането на най-добър съд. Мисля, че в бъдеще вие трябва да ни дадете възможност да стигнем до текст, който е по-добре балансиран – не бива да прибързваме и да гласуваме по текст, който не е бил достатъчно дълго подложен на преговори. Благодаря ви, господин Кавада, и аз от мое име искам също да уточня, че при такива текстове никога не бива да забравяме, че всъщност защитата на творческа Тия материал е нещо свързано не само с авторското право, но и моралното право. Благодаря, благодаря, че имахте добрината да представите моя текст и сега комисията. Ето ме. Добър ден на всички. Благодаря председателю, че минавате думата. И аз благодаря на докладчика Тимо Вълкен. Подобно на другите, работим отлично с него. Ще кажа няколко думи по основните изменения. Държава по происход. Предложените изменения върват в различни посоки. Има такива, които искат да се разшири приложното поле по този принцип, а други искат дори премахване на приложното поле. Според нас държавата по происход е ключов елемент за постигане на целта на регламента, а тя е гражданите да имат достъп до повече оферти в трансграничен план и да са изложени на културното многообразие в Съюза. Така че за нас този принцип е основен – след това някои изменения също говорят за договорната свобода. Предложения регламент не отнема възможността да се даде териториален лиценз. Винаги е било цел за нас страните да могат да се договарят свободно, разбира се, в рамките на учредителните договори. За заплащането. Съгласен съм с казаното от госпожа Динолфи. Принципа на държава по происход не отнема възможността титулярите на правата да получават заплащане за излъчване в други държави членки. Предлагаме разпоредби, които определят е, този феномен, плащането винаги да взема предвид всички услуги, включително и броя на лицата, които са гледали съответната програма. Според нас е, няма нужда от отделно заплащане, когато се прилага този принцип. Сега най-общо за заплащането. Това не е мана. И всъщност това е хоризонтален елемент, който това не е начин а, за решаване на проблемите. Както знаете много добре, говорим за едно отделно предложение, предложение за директива за авторското право, за препредаването. Два елемента ще засегна. На първо място знаем, че има елементи, които включват всички излъчвания повторни или други по общия режим, ние сме ги изключили тези препредавания в открития интернет по различни причини. Първо, тези причини, а, извинете, тези услуги имат търговски характеристики, не са свързани с конкретна инфраструктура и за целите на контрола говорим за възможността за една контролирана среда, която не може да бъде гарантирана в открития интернет. Това би застрашило произведенията. Някои от измененията говорят за заличаване от обхвата на третото, на трети член, препредавания по моделни мобилни мрежи. Не разбираме защо това са затворени мрежи. Искаме да разберем причината за това изключване и защо се прави такава разлика. И накрая за преките инжекции. Различните изменения говорят за допълнителни правила по тези инжекции. Това не е включено в предложението на комисията. Това е много сложен въпрос, не само правно, но и поради договорните отношения, които могат да бъдат многообразни. Съдът на Европейския съюз в свое решение SBS Сабам признава потребността да се прави анализ адхок. Техниката за тези инжекции до момента се използва само в национален контекст трансграничният елемент е много ограничен. Освен това, има две държави членки, където възниква този проблем. Това са Нидерландия и Белгия. Нидерландия наскоро намери правно решение на проблема след много тежки и дълги консултации. Обеден съм, че холандците няма да имат огромно желание сега отново да променят позицията си имайки предвид всичко това, според нас е важно първо да се направи оценка дали тук е нужно решение на европейско ниво, а ние не сме убедени, че е нужно европейско решение. Въвеждането в този инструмент може да добави само едно осложняване. Готови сме да помогнем на вашата дискусия с експертните си познания. Аз ви благодаря. С това приключваме изказванията. Преминаваме към 18-та точка и даваме думата на господин Аксел Фос, който да представи съответно тези 148 изменения. Много ви моля, колкото се може по-кратко, защото нямаме никакво време тази сутрин. Имаме само 58 минути до края на заседанието. Трябва да изчерпим целият дневен ред. Заповядайте. Äh, Благодаря. Имаме 470 изменения в Юри, които получихме. Моята позиция е ясна. Е, предложението на комисията според мен е леко катастрофално. И то не само заради общия регламент. Ние е, в това предложение общия регламент почти не се взема предвид, според мен, за специалистите не е разбираемо защо едни и същи данни подлежат на два различни режима, защо трябва да има различно третиране. Това не е по смисъла на общия регламент. Така че тук според мен става дума за едно свръхрегулиране и придържане към стари структури, които не са в унисон с общия регламент. Има бизнес модели, които са застрашени. Това трябва да си го кажем ясно. Ще постигнем точно противното на това, което искаме, именно подкрепа на европейска економика, основана на данни. Според мен, трябва да има съгласуване с основния регламент за защита на данните. Това вече го казахме и, и тази сутрин още веднъж. А, метаданните, това е друг проблем. Под какъв режим ще бъдат третирани те? А, това ще доведе до, до факта, че метаданните ще са по-защитени от други чувствителни данни. И съгласието. Съгласието се иска непрекъснато. След като пет пъти на ден е, човек трябва да си дава съгласието, в крайна сметка е, това е много досадно. Това е стара концепция за искане на съгласие. Но при предложенията за изменения има много различни нюанси, и се надявам да успеем да получим компромиси, включително по темите, които казах, включително и по отношение на маркетинга. Критично е това, което предлага и иска комисията. Имаме различни изменения от, от бисквитките до тяхното премахване и тяхното е, задържане. Има различни неща, но ще спре до тук. Много ви благодаря за представянето. Смятам, че то бе кратко, но изчерпателно. Следващи оратор. Да, благодаря ви, председателю. Нашия докладчик госпожа Делво се извинява за отсъствието си днес. Затова ме помоли да изчета становището и по въпроса. И така съвсем накратко. Тя казва, искам да благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за показания интерес и за енергията, която влагат в тази тематика. 470 изменения не са нищо. Колегите от Либе вече водят преговори за компромиси. На 11 октомври планират да се гласува, така че нямаме много време за повече дебати. Няма да навлизам в подробности. Както знаете, като група, ние не следим казаното от господин Фос и смятаме, че този регламент е достатъчно. и имаме нужда от лек специалист за електронна комуникация. Според нас е важно да се защити живота на гражданите, като се позволи функционирането и развитието на отделни услуги. Госпожа Делво казва, доколкото разбирам, четейки измененията, колегите от другите групи, като Зелените и Гуе, са на нашето становище и силно се надявам господин Фос да вземе предвид, че трябва да се стигне до компромис по този важен въпрос. Благодаря ви, госпожо. Господин Андерсън. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Ще бъда кратък. Зелените най-общо подкрепят предложението на Европейската комисия и също така сме съгласни в проекто доклада в Либе най-общо, подобно на социалистите и демократите. Очаквам да видя компромисите. Малко се притеснявам за графика. Ще имаме ли време за всички тези 470 изменения при гласуването? Но очаквам с нетърпение и това да се случи. Мерси beaucoup, мадам Адинолфи. Благодаря, госпожа Адинолфи. Благодаря. И аз искам да кажа няколко думи. Европейския съюз от гледна точка на личното пространство е много по-напред. Много други държави, дори и западни. Това обаче не означава, че не може да се подобри начинът, по който защитаваме личните си данни в цифровата сфера – и така, нека кажа следното. Първо, съгласна съм с изразените тревоги от докладчика за това, че този доклад говори за новия кодекс за далекосъобщените, който още не е влязал в сила и се, има голяма несигурност. Разбираме, но не споделяме факта, че това е лек специалис, имайки предвид общия закон, Цифровата сфера е много специална и технически сложна. Затова е нужно адхок законодателство с конкретни норми, които да имат примат над общите. Затова излязахме с изменения и смятаме тази директива да не покрива само този поток данни, които говорим за WhatsApp и други цифрови разговори, а и метаданните, които всеки ден даваме на доставчиците на услуги. Данните, които се съдържат нашите телефони, които са свързани с интернет и, как, и интернет на предметите. Според нас трябва да се обърне внимание на международните споразумения и данните, които ние даваме като Европейски съюз. Защото е нужен запазване на нашите данни. Според нас не са гарантирани достатъчно нашите данни в чужбина. Искам да цитирам Брус Шнайдер, един от най-големите експерти по сигурност на данните. Наскоро той даде едно интервю и каза, в началото мислех, че Google, благодарение на данните, които събира, ме познава по-добре от съпругата ми. После промених мнението си. Всъщност Google ме познава по-добре от самия мен, защото има идеална памет. Е, никой няма идеална памет. Смятам, че тези думи ще ви накарат да разберете колко е важна работата ни и ми се иска много да работим конструктивно. Благодаря ви. Мерси Благодаря ви. И аз искам да кажа няколко думи в лично качество, ако ми позволите. Госпожа Бържеран ще сподели това, което искам да кажа. Господин докладчик, Аксел, колеги, трябва да се актуализират правилата тук, тъй като технологиите се развиват. Текста на комисията е правилен, но парламентът е този, който трябва да допълни текста на комисията. Това не противоречи на хартата на основните права, нито на регламента за защита на данните. В 11 член е много важно законодателството на Съюза да има примат над националното. В тези случаи не, извинете. И с изключение на тези случаи, където това засяга сигурността и отбраната на държавите членки. А, бисквити от трети страни не трябва да бъдат забранявани, просто трябва да има рамка за тяхното използване. Последо, извинете, конфиденциалността, поверителността трябва да бъде заложена така, че да има добра рамка и потребителят да може да възпира притока на имейли, които не е поискал. Благодаря. Европейската комисия поиска думата. Не, а, не сте поискали, добре. Това е чудесно, защото закъсняваме доста. Следващата точка от дневния ред днес е осма точка. Аксел Фос ще я представи. So, Äh, Благодаря. Аз представям Павел Свобода и ще прочета неговите изявления. Нашия председател ме помоли от негово име да представя неговото становище за предложението за регламент на Европейския парламент и съвета за взаимното признаване на заповеди за обезпечаване и конфискация. Ще изчета това, което ми е предоставил колегата от негово име. Имайки предвид трансграничния характер на престъпността и най-вече тероризма в днешния свят, Особено важно е да можем да проследяваме и да изземаме активи, които се намират на територията на друга държава членка посредством една ефикасна процедура за конфискация. Тази сфера на наказателното право е изключително фрагментирана поради различните традиции в правните системи на Съюза и следващите от тях подходи. Директива 2014-42 от 3 април 2014 за обезпечаването и конфискацията конфискацията на облаги и средствата на престъпленията залага основни правила за мерките за конфискация. Крайния срок за транспонирането на директивата беше октомври 16 година. Но, че, като четем а, изказването на комисията в края на този период е очевидно, че дори в най-добрия случай новата директива е само малка стъпка за по-нататъчното оптимизиране на правилата на конфискацията в Европейския съюз. На този фон парламентът, незабавно след приемането на тази директива, прикани Европейската комисия да проучи възможността за разработване на общи минимални правила за конфискация при липса на осъдителна присъда, както и правила за взаимно признаване на заповеди и е, решения за обезпечаване или конфискация. Става дума за едно предложение за конфискация на активи и аз приветствам е, това предложение тъй като то показва колко е важно сътрудничеството между държавите, членки, техните органи, които отговарят за това, така те могат да намерят, да обезпечат и да конфискуват облаги и придобивки от престъпления. Имайки предвид опита на нашата комисия в сферата на гражданското право и признаването на различни инструменти, смятам, че изборът на регламент, а не рамково решение или директива, е положителна стъпка напред, която може да допринесе за по-нататъчната хомогенност за функционирането на инструмента, като се избягва риска от дребни интерпретации, които биха могли да уронят ефективността на текста. Още повече, имайки предвид взаимното признаване на съдебните решения, предложението въвежда различни много малко аргументи за отказ на изпълнение на заповед за обезпечаване или конфискация, като се прави така, че различията между държавите членки не са аргумент за един такъв отказ, без да се прави компромис с основните права, които са защитени от хартата на прав... основните права и договора за Европейския съюз. В проект. становището си съм се съсредоточил върху тези основни въпроси в един опит да подобра бързото сътрудничество между компетентните национални органи и не на последно място, като подчертавам потребността да се използват информационни системи и съвремени технологии. Всичко това оказва свое въздействие, твоето въздействие върху основните права. За това предложения регламент трябва да отговоря на 16, извинете, 60 член, както и на принципите записани в него. Нужно е да се направи оценка за това съвпадение или е, както и уведомлението за заповед за обезпечаване. Трябва да бъде изпратено достатъчно рано, за да може да се следват правилата в държавата по изпълнение и съответното лице, за което е тази заповед, да бъде запознато с правилата на изпълнението. 12 септември е крайният срок за измененията. Ще гласуваме през октомври. 10 октомври е гласуването. Е, Госпожа Кофман. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Това е важно досие. Когато си помислим, че облаги от престъпна дейност и пари се генерират от престъпна дейност и то на трансгранични начала, то би било хубаво тези пари, тези облага ги да не се използват за финансиране на по-нататъчни престъпления, но това за момента не е така. 98,9% от оценените печалби от престъпна дейност не се конфискуват. 98,9%. И това означава, че те могат да са на разположение на престъпниците и да се инвестират в по-нататъчни престъпления. Ясно е, че трябва да се подобри ситуацията. Аз подкрепям предложението на комисията за този регламент и подкрепям факта, че ще се опрости настоящата правна рамка. Проектостановището уточнява в някои моменти предложението, за това благодаря на докладчика. Искам да се спре на два аспекта. а те бяха засегнати вече от господин Свобода. Когато една държава членка даде заявление за подкрепя и бъде отказано, то трябва е, причините за отказа да са уточнени много ясно. Освен това, компетентните органи на държавите членки трябва естествено да използват модерните технологии, за да са във връзка едни с други. Това ще направи работата им по-ефективна и ще укрепи борбата против престъпността. С интерес очаквам работата с докладчиците в сянка и с докладчика. Мисля, че ще стигнем до добър резултат. Merci infiniment, il n'y a pas d'autres. Благодаря ви. Няма други желаящи да вземат думата. Комисията не е поискала думата. Благодаря ви. Това ни помага да спести малко време на 12 септември е срока за представене на изменения. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка. Това е доклада на госпожа Виржини Розиер за децата, подаващи сигнали при нередности. Благодаря, господин председател. Ние имаме 221 изменения, постъпили от почти всички политически групи. Принципно всички групи подкрепят идеята за хоризонтално законодателно предложение. Това е и първата цел на доклада. Можем да бъдем доволни, че сме единодушни в това отношение. Разбира се, има и някои несъгласия между нас, затова и имаме компромисните изменения. Компромиси по определението за децата, сигнализиращи за нередности. Мисля, че всички ние искаме да сме сигурни, че се прави разлика между тези, които подават сигнал за нередност и тези, които просто клеветят. Добрата терминология ни дава възма... възможност да видим по какъв начин може да бъде отслабена защитата на тези лица, например, при някаква съдебна форма на упражняване на натиск. Ние искаме да сме сигурни, че подаващите сигнали за нередности са абсолютно убедине, убедени в истинността на информацията, която представя, че те са добросъвестни, защото в противен случай тяхната защита ще бъде отслабена. Трябва казвам пак, да се прави разлика между писмената и устна клевета от една страна и от друга страна подаването на сигнал за нередност. Принципно защитата се ограничава до защита оказвана от работодателя, но според някои колеги трябва да разширим обхвата на тази защита. Мисля, че в момента ние имаме един скандален случай с фармацевтичните лаборатории във Франция. Знаете, че имаме човек пода сигнал който не е работил нито с лабораторията, нито по тези лекарства. Следователно, в този случай, колкото и да е тъжно, няма как да се окаже някаква закрила и не би трябвало лицата да се оказват в подобни ситуации. Именно за това определението трябва да бъде много по-обхватно. Друго, по което няма съгласие, е как да определим обществения интерес и посегателството на обществения интерес. Принципно решихме да се водим от една обща дефиниция и списък от примери, които да следват. за да може да се разбере какво е в ущърп на обществения интерес. Но Разбира се, някой смята, че по този начин ние може пък да се отклоним от основната линия. За мен е трудно, например, да иллюстрираме конфликт на интереси с някакъв такъв списък. От друга страна, има доста групи, които искат специфични норми за някои по-деликатни отрасли. Там, където става дума и по-деликатни теми, където става дума не само за економически интерес, но и за нарушаването на дадени принципи на етиката. Мисля, че тук трябва да бъдем по-конкретни и ще направим някои предложения за изменения и компромиси. Принципно всички са единодушни и много е важно да защитим лицата, подаващи сигнали. Трябва да се гарантира пълната анонимност – Има и различни органи, които се занимават с защитата на тези лица и би трябвало да направят така, че ако видят, че лицето е лабилно, да го възпрат от подаване на сигнали, за да спестят множество неприятни преживявания, ако се стигне до обвинения в клевета. За това е важна и анонимността. Говорихме и за средствата за подаване на сигнали. Тук се водят дебати. Има най-различни начини за подаване на сигнал, обръщане към дадена организация, обръщане към властите, когато има някаква нередна дейност, обръщане към обществеността. Тук има две насоки някои групи искат е, сигнала да се приема независимо от средството за подаването му, докато други искат е, да има ограничения. Според мен, самата защита на лицето би трябвало да обхване и случаите на публично предоставяне на тази информация, така както се случи с люксембургските документи. Там бяха разкрити споразумения между институционални органи и също така административни компетентни органи за съответните мултинационални компании. Но се оказа, че това поддаване на сигнала пряко към обществеността е било единствения възможен начин да се разкрие информацията – би трябвало и в този случай лицето да може да се възползва пълноценно от защитата. Също така говорихме за обмена на доказателствен материал, който разбира се трябва да е предоставен добросъвестно. Бяхме на сходни мнения по този въпрос. Говорихме е, за възстановяване на вредите за лицата, подали сигнали, също така трябва да се мисли и за финансово обезпечаване на по-широката общност. Разбира се, това не е точно в европейската традиция. Не ми се иска да се тръгва по този път защото ми се струва, че по този начин ние се отдалечаваме от естеството на самото явление на подаване на сигнал. Говорихме и за правното основание. Тук комисията може да излезе с едни по-конкретни хипотези по темата. Вчера беше първото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички тях за конструктивното и активно участие. Няколко дни преди гласуването, което мисля, че е на 28 септември, пак ще заседаваме. Благодаря за бързината, с която говорихте и с, за стремежа да бъдете по-кратка. Наистина остава ни само половин час до края на заседанието господин Хрисогонос. Uh, Уважаеми колеги, първо ще благодаря на госпожа Розие за отличната работа по тази тема. Защитата на подаващите сигнали е последната линия за защита на обществения интерес. Ефикасната защита на тези лица помага на държавите членки и на институциите на Съюза да предотвратят и да се справят с нарушаване на принципите на интегритета, които заплашват правата на човека, увеличават безработицата и изкривяват или ограничават лоялната конкуренция, както и уронват вярата на гражданите в демократичните институции на национално и европейско ниво. Защитата на тези лица, както и лицата, които им помагат при разкриване на информация, води до една демократична култура на отчетност в публичните и частни дружества насърчава отчитането на погрешни практики, на измама и така нататък, като засилва нашата възможност да реагираме при такива нарушения. Много трябва да се направи, за да се разработи една откритост в Съюза, която да защити лицата, които подават сигнали. Това не е практика във всички държави членки и практиките там, където съществуват, не са хармонизирани. Само някои държави членки имат по-напреднали системи за защита на такива лица. Липсата на законодателна яснота пречи на тези лица да оповестят информацията, която имат. В много европейски правни уредби служителите са задължени а, с правила за поверителност, като последствие би било дисциплинарно, наказ... дисциплинарно наказание за изнасяне на такава информация. Едно проучване на ОИСР показва, че една трета от организациите с механизми за такъв тип отчетност нямат писмена процедура за защита на подаващите информация от някакви е, действия спрямо тях. Затова е нужно да имаме цялостна регулаторна рамка, която да защитава и публичния, и частния сектор, и в институциите на Съюза. Нужна е ясна процедура за защита на тези лица. Тази рамка трябва да включва и конкретни определения, ефикасна защита срещу всякакви видове действия срещу тях, както и защита срещу наказателно или административно процесуални действия. Нужна е ефикасна система за защита на техните права. Терминът лице, което подава сигнали, трябва да бъде достатъчно широк. Това могат да бъдат лица, които имат някаква информация за незаконно действие или действие, което уронва обществения интерес, макар и да не са били свидетели на него. Особено лица, които са в много важни сфери от обществен интерес, трябва да бъдат защитени. Когато някой бъде признат за такова лице, мерките срещу него трябва да бъдат прекратени такъв тип лица трябва да получат пълна компенсация за финансовата и психологическа щета, която им е наносена, като например пропуснати ползи и така нататък. В този смисъл независимите органи в национален и европейски план трябва да се създадат, за да може да се провери тази информация, която лицето подава. Държавите членки трябва да имат съответни показатели за политики за тези лица в публичния и частния сектор. Трябва да има достъпни вебсайтове на национално и европейско ниво, които да предоставят конкретна информация за защитата на лица, подаващи сигнали. Трябва да е възможно да се подават там доклади анонимно. Трябва да има телефони, контактни точки в Европейския парламент и в всеки национален парламент на държавите членки за получаване на информация от такива лица. Тези специални звена трябва да дадат на лицата също така съвети, за да бъдат те защитени от някакви ответни мерки. Ролята на тези лица които докладват незаконни действия, които са в ущърп на обществения интерес, трябва да бъде укрепена всички възможни начини, разбира се, като това отговаря на основните права. Подал съм изменения в този смисъл. Благодаря. Благодаря, господин Фос. Ähm, Благодаря. Аз ще представя сега Е, благодаря на госпожа Естерас. Ще представя становището на госпожа Естерас, извинявайте. Е, тя благодари за доклада. Смята, че докладчицата се е справила много добре. Сега нещо по същество. Тя иска да напомни, че главно левите групи са искали да се занимаваме с това досие. Е, ЕНП смята, че това е компетентност на държавите членки, затова е, материята се смята за доста противоречива. В последни... Напоследък НП предлага мерки за защита на хората, подаващи сигнали, но също така е, трябва да се намери баланс с е, мерките, които предлагат левите. В момента въпросът не е в дневния ред на съвета. Това е незаконодателна инициатива на европейско равнище и в този смисъл Европейската комисия работи по този въпрос, но е, е трудно, трябва да се признае, да се представи една хоризонтална законодателна инициатива за защита на хората, подаващи сигнали, след като няма правно основание за това. Сега за проекто доклада. Проекто докладът иска от комисията да направи предложение е, за хоризонтално законодателство до края на годината. За НП обаче е, няма правно основание за, едно такова, за една такава законодателна инициатива трябва да се съблюдава принципа на субсидиарност. Дефиницията, която се дава на хората, които подават сигнали, е приемлива за нашата група. Става дума за жалби подавани в, както в, в частният, за сигнали подавани както в частния, така и в публичния сектор, но тези сигнали трябва да са водени от управа и да се основават на твърди факти. Освен това се казва в становището, че трябва да има ясни процедури за подаването на сигнали, трябва да има специална система за подаване на сигнали, която да разграничава определени фази преди сигнала да стигне до компетентните власти. Освен това, хората, които минават директно към пресата, трябва да могат да бъдат защитени за да може да се отговори, да се предотвратят определени отмъстителни действия. Трябва да има също определена система, определени мерки. Докладът окоръжава възможността за анонимно подаване на сигнали, но това е НП не, не може да подкрепи, защото се виждат възможности за злоупотреби. Може да се нанесат щети на невинни хора. Без съмнение, дейностите на хората, които подават сигнали, са много важни. Те би трябвало да развенчаят нередности и корупция в такъв смисъл, те укрепват правото на закона, прозрачността, демократичната отчетност по този начин ние ще защитим демократичната си система и нашия обществен модел. Основните международни инструменти, които са свързани с борбата срещу корупцията, осъзнават нуждата за защита на хората, познаващи сигнали. Трябва да има правила в този смисъл. Случаи като панамските документи и други разкли, разкрития, които бяха които се случиха през последните години, показват важната роля на хората, подаващи сигнали, тяхната роля в защитата на обществения интерес. Тези хора трябва да бъдат защитени адекватно, но сигналите които се подават, не трябва да са повод за отмъщение и вътрешни конфликти. Трябва да е възможно хората, които подават сигнали и действат в, в името на обществения интерес, не трябва да страдат от уронен авторитет. НП подкрепя тяхната защита. Ето защо госпожа Естерас подава няколко изменения, които подчертават тези идеи Докладчикът иска комисията да представи хоризонтална инициатива до края на годината, но това е преждевременно. Няма правно основание за това. Ние сме представили едно изменение, в което се казва, че трябва да има специални правила за информация която да се предава на компетентните органи по сигурността в държавите членки. Ние смятаме, че идеята за една цялостна система е добра. Система, идеята за система в организацията, една вътрешна система, тази система трябва да осигурява спазването на човешките права, както на хората, поздаващи сигнали, така и на евентуално заподозрените хора. Освен това, обръщането на доказателствената тежест, това е също важно, но от правна гледна точка това е много трудно нещо да се а, осъществи. Анонимността. Трябва да се защити поверителна, поверителното подаване на сигнали, но едно анонимно подаване на сигнали може да доведе до злоупотреба за системата, може да се зададат въпроси дали разкритията са направени с добра воля, добронамерено или не. Може да може трябва да се помисли и за ответните действия, до каква степен те могат да бъдат дефинирани като отмъщени от страна, например, на работодателя. Благодаря. Благодаря ви. Имаме само 13 минути до края и още две точки. Така че самият аз подавам сигнал. Моля ви да бъдете максимално кратки. Госпожа докладчик, ако позволите, ще обявя, че в Страсбург ще има заседание на докладчиците в сянка. Те ще могат да се изкажат там. Още петима изказващи се. Аз съм докладчик в сянка за зелените и бих искала да напомня това, което поискахме. Ще бъда много кратък, тъй като всичко вече се каза в основната си част, но все пак да поставя акцентите на първо място и го казвам публично. Благодаря на Виржини Розиер и за нейната работа и за подобренията, които направи в предложенията за компромиси. Текстът по принцип тръгна добре, но стана още по-хубав с нашите колективни усилия. Съвсем набързо Въпросът за правното основание наистина е важен, но ние можем да използваме множество правни основания, като същевременно срещу подаващите сигнали се използват най-различни правни основания, за да бъдат изправени пред съда. Ние искаме да защитим тези лица и затова трябва да намерим подходящото правно основание. Казвам го, тъй като ето чухме имената на Ирен Фрашо и господин Латур. 2014 година знаем, че последния беше наказан заради това, че е представил информацията на обществеността. Той беше изправен пред съда и тъй на това което е важно за нас съвсем набързичко. Първо, определенията, както и ти каза, Виржини, ние искаме да са максимално широки, за да се обхванат всички лица, подаващи сигнали. Анонимността. Ние, разбира се, не можем да защитаваме някой анонимно, защитава се определено лице – би трябвало да защити лицето тогава, когато властите знаят кое е неговото име. От този момент започва и защитата. По иерархията, мисля, че това е много важно. Не бива да приемаме проект за иерархия, защото понякога информацията може да се предостави е, вътрешно, понякога обаче това не е възможно, например при случаите на корупция. Затова ние трябва да защитаваме без да въвеждаме иерархия. Освен това, когато се получи информация по анонимен път, разбира се, тогава могат да се определят условията и накрая парите – Всъщност това няма абсолютно нищо общо с намеренията на хората. Ние не знаем какъв е механизма, който води до подаване на такъв сигнал. Може да има най-различни причини. Единственото, което ни интересува е дали става дума за информация от обществен интерес. И в зависимост от отговора на този въпрос имаме или подаваш сигнал, или клеветник. Принципно, например, при журналистите ние настояваме добросъвестно да се е предоставила информация от обществен интерес. Благодаря, господин Чамбаски. Колеги, ще се постарая да бъда колкото може по-кратък. Отправната точка за евентуална дискусия относно защитата на лицата, сигнализиращи за наредности, следва да бъде въпроса за наличието на адекватно правно основание на ниво законодателство на Европейския съюз. Смятам, че бихме могли да отправим запитване към правната служба на парламента за съществуващите възможности, които биха могли да послужат за основа на тези дискусии. Като цяло групата на СИАР сме скептични относно възможността да се намери такава единна правна основа в договорите за Европейски съюз. Мога да откроя следните основни линии в позицията на нашата група. На първо място държавите членки следва да гарантират правото на журналистите да не разкриват самоличността на източника и да бъдат ефективно защитени. Властите да се въздържат от използване на наблюдение, за да установяват техните източници. На второ място, вътрешните процедури за докладване не следва да действат като инструмент за забрана на действията за информиране на широката общественост като незаконни дейности и дейности, които нанасят сериозни вреди на обществен интерес. Трето място, публичните и честни организации следва да създадат вътрешни процедури. Четвърто, ефективността на средата за подаването на сигнали се влияе от културните ценности, поради което прилагането на идентичен механизъм във всички държави членки може да доведе до дисфункционално поведение, ненужни разходи и всички взети мерки трябва да бъдат приспособени. На пето място задължение за определене на независими национални органи, които да занимават с защита на лицата, подали сигнал за злоупотреби, параграф 20 от доклада. За ИСР предложението за един независим орган е препоръка, която отива твърде далеч в националните правни рамки. И накрая, но не на последно място, ИСР изразява загриженост за големия брой агенции на Европейския съюз, които не са изпълнили насоките за подаване сигнали за употреби от 2012 година и че констатациите от поручване през 2015 година показват слабо осведоменост относно правилата сред служителите на Комисията. Благодаря за вниманието beaucoup, monsieur Jean. Благодаря ви, господин Джамбаски господин Андерсън. Оттеглям името си, тъй като трябва да спестим време. Всички са ви благодарни. Благодаря ви. Господин Любретон. Благодаря ви, господин председател. Защитата на подаващите сигнали е необходима, за да опазим обществения интерес. Мисля, че това е много важно, както и вчера се каза на заседанието на докладчиците в Сянка. Е, ще бъдат намерени множество компромиси, но аз исках да подчертая някои проблеми. Първо вече се изтъкна проблема с правното основание. Тъй като комисията е тази, която трябва да го намери, тук няма какво повече да кажем. Само ще повторя, че Член 352 от ДФС е единствения, който би ни свърши работа като правно основание. Разбира се, тя изисква този член изисква единодушието на държавите членки. От друга страна, Знаем, че тези лица може да подадат сигнали не само за противозаконни, но и за неправомерни явления. Следователно, тук има някаква несигурност. Тези неправомерни явления ми се струват малко неясни като определение. И след като ще говорим за защита на тези лица, трябва да имаме предвид, според мен, само противозаконните прояви – след това, като казваме добросъвестност, това също е много трудно да се определи и в някои държави членки, ако въведем такъв елемент, може да отслабим позицията на лицето. Трябва ни някаква друга формулировка, но аз я нямам в момента, въпреки че мисля активно по въпроса. И накрая има три области, към които текстът не бива да се прилага, тайната на държавната отбрана, отношенията между юрист и клиент и медицинската тайна. Трябва да има все пак един минимум от специфични норми и тези три области да бъдат изключени от приложното поле но въпреки всичко, като цяло текстът върви добре. Има три елемента, обаче на първо място защитата не бива да бъде свързана с работното място и отношението работодател работник или служител, както видяхме със случая на доктор Ирен Фрашон във Франция, която подаде сигнал, без да е в такова трудово правоотношение с лабораторията. На второ място имаме механизъм на две нива. Първо, национално в рамките на предприятията и след това второто ниво е да се обърнеш направо към медиите – Както каза и Паскал Дюра, лицето, подаващо сигнал, може веднага да предпочете да се обърне към обществеността, но не всички подаващи сигнали се разкриват пред медиите. Всяка държава трябва да предвиди механизъм за защита на тези лица, както е уместно и това да се прилага независимо от принципа за суверенитет на страната. И тъй на добър път сме, аз се радвам, но трябва да внимаваме и с измененията. Да, вие винаги сте много внимателен, господин Любретон. Госпожо докладчик, хубаво е да последвате примера на господин Андерсън за да можем добросъвестно да приключим заседанието. Искате ли да отговорите? Не, господин председател. Да повторя само на 25 имаме заседание на докладчиците в сянка, 28 гласуваме, ако всичко е наред. Благодаря. Преминаваме нататък. Докладчикът е Антонио Мариньо и Пинто, Агенция на е за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие. Знам, че и господин Любретон иска да се изкаже. Е е Благодаря, председателю. Нямам какво толкова да кажа за измененията, тъй като още не са преведени. Така или иначе, исках само да спомена, че се надявам да има отлагане на гласуването в Либе. Това ще ни даде възможност да отложим и гласуването тук, в нашата комисия. Така че се надявам всичко да се прехвърли за 10 октомври. Аз няма да присъствам на 28 септември, тъй като имаме местни избори, на които съм кандидат. В избирателния район, където съм роден. Не смятам, че е възможно да имаме истинска европейска интеграция, ако нямаме съдебна такава. Трябва да има единна европейска структура. Не казвам да е хомогенна, не казвам, че всички случаи трябва да бъдат разглеждани еднообразно, но трябва да има определен вид престъпни състави, които да се разглеждат по един и същи начин във всички държави, защото в някои е, има дори такива, които не се смятат за престъпления. Говорим тук за най-вече организирана престъпност, трафик на дрога, трафик на оръжие, трафик на хора, економически престъпления, избягване на данъчно облагване, пране на пари, корупция – това са ключови представления и те трябва да бъдат разглеждани еднообразно във всички държави членки. Трябва да има европейска интеграция в сферата на правосъдието. Това е основна стъпка в този процес за създаване на публична, извинете, обществена европейска прокуратура. Трябва да изиграем важна роля при създаването на такава прокуратура, за да сме сигурни, че тя ще бъде активна. Тя трябва също да бъде напълно независима, не трябва да бъде политически орган, който да следва политическите интереси на силите в Съюза, нито пък да обслужва държавите членки. Трябва да направим така, че тази прокуратура да използва методология, която се използва в държавите членки. Но това не трябва да са комисари от държавите членки, които работят там. Нужна е ефикасна интеграция на съдебните системи в Европа. Нужен е прокурор, европейски прокурор, който да може да търси справедливост и всички работещи в тази прокуратура да работят в тази посока, а да не бъдат просто обвинители в какво ли не те просто трябва да са орган, който да работи за справедливостта, да бъдат безпристрастни и независими. Това е стъпка напред в консолидирането и движението напред към европейска интеграция. Имам още много какво да кажа, но мисля, че това е основното. Този парламент трябва да изиграе важна роля при създаването е извършването на наблюдение над тази прокуратура, за да не се превърне тя в политически орган, който да обслужва държавите членки. Благодаря ви за съдържанието и бързината, с която представихте господин Фос. Тъй като нямаме време, Две неща искам да кажа. Най-напред подкрепям докладчика в това, че има желание да се разпределят ясно компетенциите между Евро, Юст и прокуратурата. И на второ място, опазването на данни. Трябва да помислим за това. Т.е. да се спазват или, или да се адаптират разпоредбите и правилата за опазване на данните. Това е най-важното. Може да се мисли за колежа, за борда, за номинациите, но това са по-специални въпроси. Благодаря ви. Благодаря на преводачите. Всички ние сме ви благодарни, скъпи Аксел. Някой друг иска ли думата? Благодаря. Съвсем набързичко искам да кажа, че ние напълно подкрепяме това становище, както и докладчика. За нас е много важно да се запази независимостта. Харесваме идеята за прокуратурата. Чудесен доклад, представен от колегата Мариньо и Пинто. Благодаря и вие искате думата набързо. Да, и аз исках да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка от наша страна. Важно е Евроюст да се адаптира към общата концепция за агенциите на Европейския съюз. Това за нас е важно. И ясно трябва да бъдат разделени компетенциите между прокуратурата и Евроюст, просто за да не се дублира работата и координацията кои цен... кон... координацията е централната задача на Евроюст и тя трябва да си остане такава. Благодаря. Merci infiniment pour... Euh, Много ви благодаря. Антонио Нашия календар, както знаем, не е много лесен и накрая 22 точка давам думата на господин Любретон. Да, става дума за акт е, за изпълнение на комисията е, за присъединяване на Европейския съюз. Ние сме сезирани Възоснова на член 5 или не 6 от правилника ние трябва да кажем, че нямаме нищо против. След като се запознах с текста, мога да ви кажа, че нямам нищо против комисията да изпълни своите правомощия. Да, ние знаем, че и в тази област много внимавате. Аз винаги внимавам. Можех да се изкажа и по предходния доклад, но следвам примера ви. Благодаря. С това приключваме заседанието. Само да ви кажа, че на следващото, следващото ни заседание е на 28 септември. На второ място благодаря на преводачите за това, че останаха още няколко минути. На трето място Трябваше първо да ви попитам дали сте прекарали добре вакансията, но не го направих. Благодаря, че вие издържахте моето присъствие, особено като се има предвид, че се изказваше от мое име госпожа Бержеро. Закривам.